пленарната сесия в интернет. На 19 януари бе постановен дневният ред за настоящата пленарна сесия. Имате ли коментари по проекта за дневен ред? Нека предложа следното. Обсъждането на заключенията от неофициалното заседание на съвета от 30 януари тази година ще се състои от 15.10 до 16.40 часа. Времето за въпроси към върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ще се състои от 16.40 до 17.40 часа. Останалите разисквания започват в 17.40. Разискването по доклада и Тургайс Анголо относно приложението на директивата за управление на отпадъците се отлага за четвъртък. Въпросът с искане за устен отговор относно осъществимостта на облигациите за стабилност Обсъждането му е отложено. Вместо него ще бъде обсъден докладът Анголо. Кратко представяне на доклада Регнер относно трансграничното прехвърляне на седалищата на дружества. Обсъждането ще се състои след представянето на доклада Николай. Предложение за резолюция, внесено от Комисията по околна среда, съгласно член 8.8 алинея 2 от правилника, ще се включва в времето за гласуване. Виждам, че ентусиазирано приемате тези предложения. С това приемаме окончателно дневния ред. Преминаваме към изявленията на съвета.